Очевидно е, че аз не съм господин Бузек, аз съм Мартинес, Мартинес заместник председател на парламента с ресор взаимоотношения между националните парламенти. Господин Бузек ме помоли да председателствам това заседание съвместно с Пер Вестерберг, председател на шведския парламент – сега ще премина на испански език, тъй като освен всичко друго в бюрото отговарям и за многоязичието. И ако не използвам собствения си, си език, просто няма да изпълнявам своите задължения. Добре дошли на заседанието тази сутрин. Искам да ви кажа, че секретариатът ми на напомни, да напомня на вас, че ако искате да се изкажете по време на дебата с шведския министр на правосъдието и с комисария Баро, трябва да попълните формуляр. Формуляра е в един възрозов цвят и когато го попълните, ще ви включат в списъка за изказващи се. Дневният ред за тази сутрин започва с 40-минутен блок, посветен на докладите на работните групи от вчера. Не виждам господин Лопес Агилар, който трябваше да ни представи работата на работна група 1. И разбрахме се с моя съпредседател, за да пестим време да минем веднага към втора група там докладчик е господин Афсан. Моля ви, постарайте се да се вместите в рамките на 5 минути. Заповядайте. Tack så mycket. Благодаря. В доклада си за работата от работна група 2 трябва да спомена, че много от участниците споменаха, че е важно да се създаде обща а, правна зона в Европа, а, така че а, се правосъдните системи да могат е, да се съвместяват. По време на дискусиите се стана ясен един сериозен консенсус за е, за процедурата за, е, за кватурата, за нейното премахване, но стана ясно, че е, процедурите са различни в различните държави членки. И именно заради това е много важно да се подчертая значението на правната сигурност за постигане на взаимно доверие. Също така се изяви желание да има по-голямо сближаване в различни области на правото, например семейното право, поради различията, в което се появяват сериозни проблеми в някои държави членки. Мисля, че е съвсем нормално, когато хора, които се занимават с подобна дейност, се съберат на едно място – да си зададат въпроса какъв е пътят напред, каква трябва да е следващата стъпка и мисля, че а, премахването на екзекутурата трябва да е следващата стъпка. Благодаря много. Господин Авсен, благодаря и за това, че се изказахте съвсем кратко. Така че спестихте малко време. А сега преминаваме към докладчика от работна група 1 Фернандо Лопес Агилар, председател на Комисията по граждански свободи в Европейския парламент. Имаш думата, Фернандо. Добро утро, господин председател. Добро утро, уважаеми колеги членове на Европейския парламент и на, на делегациите от държавите членки. Това са парламентарни делегации от отделните държави членки. Аз ще се опитам да бъда кратък. Както духа, така и съдържанието на дискусията, която се състоя вчера в, работните, в работната група, чието докладчик съм. Сега ще се опитам да предам всичко това. Заглавието беше да изградим Европа на гражданите. И по време на дискусията се оказа колко важна е тази концепция за изграждането на Европа и легитимацията на Европа чрез гражданите. Ние сме представители на тези граждани, тук на гражданите на Европа, ние сме европейци и гражданите насочват поглед към този парламент. Те очакват от нашия парламент отговори и гаранции на техните права и свободи. Дискусията от вчера имаше за предмет тези основни принципи и показа ясно, че изграждането на един Европейски съюз, основан на ценностите свобода, е, справедливост и сигурност, това е всъщност е, процес на изграждане – който намира отражение същевременно в историята на отделните държави членки. И беше проведена една продължителна дискусия за тенденциите на развитие през последните години и тя даде възможност да намерим най-малкия знаменател, който отразява резултата от тези 10 години на дискусия относно изграждането на европейските институции и сега в аспекта на договор от Лисабон. Вчера беше обсъдена и хартата на основните права, бяха включени някои резерви, бяха изразени по-скоро някои резерви на държавите членки по отношение на хартата. И е, трябва да посоча, че тя е един от основните елементи на договор от Лисабон, наред с предишните договори и е, новия договор се намира един общ знаменател, който е, отразява тези е, конституционни традиции като следва да посоча, че а, не се накърняват правата на гражданите в отделните държави членки на Европейския съюз и а, държавите членки на Европейския съюз а, не а, губят своя облик в Европейския съюз. Това е много важно, защото основните права, които са уредени в хартата, не променят основните права, които гражданите на Европа имат в своите страни. Те само ги обогатяват и допълват. Освен това, те а, създават една актуализация на това а, конституционно европейско развитие, защото а, по този начин се учредяват права на едно ново поколение, които не са признати в нито една от държавите членки. Това проистича от развитието на науката, на биогенетиката, но също и на информационното общество като разбира се, тук е, имаме и гаранция за сигурност и е, гаранция за личния живот. Е, това беше особено силно подчертано през последните години. За това Стокхолмската програма е от такава важно значение, защото тя отразява стратегия, насочена към осъществяване на а, това пространство на свобода и сигурност. И а, до сега то а, се намираше на ниво правителство, сега вече ще се превърне в една обща политика и Европейският парламент е, ще играе е, в законодателно отношение е, също така важна роля, както националните парламенти. Що се отнася до една от най-важните цели, а именно съвместимостта на принципа за сигурност и е, принципа за е, правосъдие, т.е. пространство на свобода и правосъдие и е, защита на личната сфера. И е, това намери израз в дискусията, която ние скоро проведохме в Европейския парламент с е, правителството на Съединените щати, е, шефът на Human Security Department, господин Наполетано. И това беше също тема на дискусиите, които протекоха вчера много оживено. Европейският парламент иска и желае да осигури а, неприкосновеността на личната сфера, на личния живот на гра... европейските граждани и също съвместимостта с а, принципа за сигурност в Европейския съюз и най-вече когато става дума за отношения с а, м, други а, страни, като например а, Съединените щати. Тези акценти а, намериха израз в дискусията за многообразието и правата на отделния човек и ако ние не желаем да отменим гражданството в отделните държави членки, то мога да посоча, че в Европейския съюз има много а, хора, които са граждани на трети страни. Те не са граждани на Европейския съюз, но а, те са а, носители на права, без значение дали пребивават законно или незаконно на територията на Европейския съюз. Борбата с незаконността, с нелегалността е проблем, който трябва да решим заедно, защото той не може да бъде решен от отделните държави членки. Ние трябва заедно да продължаваме нашата работа когато става дума за миграция и за престъпност. И трябва е, тези две понятия да е, бъдат стрикно диференцирани, защото един мигрант е, не е автоматично е криминално проявено лице. И за постигане на тези цели трябва да има сътрудничество между Европейския парламент и парламентите на държавите членки. В заключение искам да посоча, че е, влизането в сила на Лисабонския договор и изпълнението на Стокхолмската програма няма да облегчи е, живота на Европейския парламент и на националните парламенти. Напротив, ще ни стане по-трудно, но е, от друга страна това е добра новина за европейските граждани. За нас това означава обаче, че ще трябва да изпълняваме много повече изисквания, които ще ни бъдат поставени. И е, изводът е, че след 10 години усилена работа е, по институционалните реформи гражданите няма да разберат, ако ние не се справим с това предизвикателство и ако не изпълним Стокхолмската програма, ако не сме в състояние е, като Европейски парламент и е, също и националните парламенти да дадат импулс и да дадем възможност на отделните държави членки да изпълнят тези изисквания. Най-вече, що се отнася до полицейското и, и съдебното сътрудничество срещу организираната престъпност, срещу тероризма. Също така защитата на жертвите е важна тема. Със сигурност ще я вземем предвид при окончателното приемане на собственската програма следващата седмица и мисля, че ще се постигне възможно най-голям консенсус, като тук е, спада също и е, работата, която беше свършена от националните парламенти по време и която е, се очаква да бъде извършена по време на Испанското председателство. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Кармен Ермосин, докладчик за третата работна група. Много се радвам да ви дам думата, Кармен. Преди 35 години ние заедно се опитахме да възстановим свободата и достоинството в Испания. Много е странно и, трогателно, че 35 години по-късно аз като заместник председател на Европейския парламент давам думата на вас, но това сочи колко прогрес е постигнат не само в Испания, но и в Европа. Благодаря, господин председател. Ще обобщя работата на работна група 3 по стратегията за вътрешна сигурност – Съпредседатели бяха господин Босутил и госпожа Давицън. Ние поставихме акцент върху факта, че предстоящото влизане в сила на Лисабонския договор и хартата за основни права ще имат въздей... ня... няколко последици. Първо повече правомощия за Европейския парламент и засилено участие на националните парламенти. По време на пленарното заседание преди работната група бяха застъпени общо взето две становища. А, същото разделение можеше да се наблюдава и в работна група 3. Двете страни не са напълно равнопоставени. Но е група смята, че трябва да дадем приоритет на въпроси, свързани с сигурността, на това, което е постигнато след Мастрихт. Другата група постави акцент върху факта, че не бива да се допуска изискванията за сигурност да подкопаят или отслабят нашата система за индивидуални свободи в Европа. Дебатът беше много разгорещен и интересен. Продължи дълго, почти всички в групата се изказаха. Представителите на а, съвета на Европа, а, имаше представители на румънския парламент, на белгийския, лорд Харисън от Камерата на лордовете в Обединеното кралство, госпожа Зизис от Гърция, господин Ламбринидис, както и колеги от Австрия, Финландия. Повече от 20 души взеха думата. Очертаха се някои нюанси в позициите, но при всички случаи общото беше, че трябва да се постигне баланс между сигурността и свободата. Всички онези положителни промени, които бяха обещани в Тампери, които все още очакваме да бъдат реализирани, бяха тема на дискусия. Що се отнася до Стокомската програма, някои смятат, че тя е твърде отворена или твърде широка и би било добро, добре малко да я прецизираме и заедно с това да направим оценка на политики наследени от миналото, така, щото да бъдат усъвършенствани и детайлизирани. Също така мнозинството от изказванията, които бяха много подробни, се изказаха много положително за Стокомската програма. Възникна въпроса за това, че трябва да направим още една крачка напред по отношение на сигурността. Според някой програмата е твърде отворена и ако не си поставим големи амбиции няма да постигнем заложените цели. Възникна въпросът за обучение на, поли, на полицейските служители, обмен на информация между полицейските служби, достъп на полицейските служби до информацията, координация на силите за сигурност координация между силите за сигурност в отделните държави членки. Колегата от Обединеното кралство говори за абсурдни ситуации, в които полиция и полицаите задават въпроси на английски, смятат, че те че ще получат отговор на английски язик. С други думи, става дума за езиковите трудности, с които се сблъскват полицаите, когато работят извън обичайния си терен. Въпроса за трансграничната промишленост също фигурираше сред обсъдените въпроси. Мисля, че дебатът показа какви предизвикателства ни очакват. Някои от най-важните предизвикателства вече бяха споменати, но напредъкът към осигуряване на повече свободи и заедно с това на повече сигурност фигурира сред основните въпроси. Е, националните парламенти играят тук много важна роля, за да се осъществява едно сътрудничество насочено към, към пред, преодоляване на различни видове дискриминация, ксенофобия и всички форми на нарушаване на основните права. Трябва да има сътрудничество в областта на търсенето на обежище. Трябва ни обща, обща иммиграционна политика и общ е, иммиграционен и пакт и пакт за обежищата. Битката срещу трафика на хора – особено жена, жени и деца за целите на сексуално ни престъпление, киберпрестъпление, детска порнография, пиратство, население, насилие сред младежите, ефекта и последиците му на местно ниво, защита на данните, за да се гарантира неприкосновеността на граждането. В обобщение мога да кажа, че Срещата беше много полезна и се надявам, че скоро ще имаме не само стокомска програма, но и ще видим нейните плодове, когато Испанското председателство започне до година. Благодаря много, госпожо Ермазин. Благодаря на, на тримата докладчици от името на работните групи за това, че ни съобщиха основните идеи, разменени в групите, които могат да се използват като начална точка за по-нататъчни обсъждания. Сега ще дам думата на министъра на правосъдието на Швеция. Тя ще говори от името на шведското председателство. Давам думата на госпожа Беатрис Аск. И мисля, че е, е, е подходящо тук е, да кажа, че Швеция, поне в моя опит, винаги е представлявала една светлина на надеждата в Европа. Начина по който е управлява на Швеция много години е, показва на хората, че може да се живее достойно и свободно.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 господин Баро, заместник председател на комисията, дами и господа депутати. Много се радвам, че присъствам на тази съвместна среща на Европейския парламент и представители от националните парламенти. Много се радвам, че тази среща се занимава с програмата от Стокхолм. Тази програма е една петгодишна програма, която е наследник на програмата от Хага и това е една от най-важните задачи на шведското председателство. Основната цел е една по-сигурна Европа, Европа, в която основните права са защитени. Смятаме, че гражданите трябва да са активни на всяко ниво и е, ние всички работим от името на гражданите. Бъдещото сътрудничество в тази област трябва да бъде нещо, което хората очакват. Трябва да се занимава с реални проблеми и е, да води до конкретни мерки, които да се отразяват на ежедневието на гражданите. Ако ли не, няма смисъл от такава програма. Гражданите очакват сътрудничеството да помогне за борбата с трансграничната престъпност. Очакват сътрудничество в областта на свободата и на правосъдието. Осигуряването на сигурност в никакъв случай не трябва да бъде правено за сметка на правата на гражданите. Също така са необходими мерки за осигуряване на правна сигурност, а правата на гражданите вървят ръка за ръка с това. Сграничната престъпност е, е доста сериозен проблем. Търговия с наркотици, е, трафик на хора, трафик на оръжия. Не знам дали сте гледали BBC е, тази сутрин, но имаше един репортаж, в който ставаше дума за това как деца на 10 годишна възраст се експлуатират от организираната престъпност за сексуални престъпления. Последиците на този тип престъпления са ужасяващи. Трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим такива явления. Всички ние сме чели доклади и в собствените си страни за, за този тип престъпления. Но има и нови престъпления, престъпления посредством интернет – Организираната престъпност е, вече не обръща внимание на националните граници. Именно заради това и ние не трябва да допускаме нашите национални граници, т.е. границите, до които се простират действието на нашите национални органи, е, да представляват препятствие пред нашето сътрудничество. Трябва да направим така, че да работим във всички области, за да може да има ефективно сътрудничество на полицията. Трябва да намерим съвместни решения за общите си проблеми. Трябва да има поли... сътрудничество на полицията между различните държави членки, включително по-ефективен обмен на информация, обмен на опит и използване на е, методи, доказали своята полезност. Нововъведените мерки в областта на работата на полициите трябва да се доразвиват и да се споделят с колегите от други страни. В Храга беше организирана среща за, организиране, за дискутиране на потенциала на Европол. И действително Европол е един от важните инструменти за насърчаване на сътрудничеството между полицейските сили в Европа. Като същевременно дава възможност за да сътрудничество и в по-широк международен контекст. Много важна част от трансграничното сътрудничество е свързана и с обмена на информация. Нещо, което можем да направим на европейско ниво е в някаква степен да стандартизираме начина по който се обменя информация. Също така е добре да направим, да се гарантира това, че обменената информация гарантира поне някакви основни минимални стандарти за защита на личните данни. За и е, тези данни, обменената информация да не се натрупва и да не се съхранява твърде дълго. Много важно е да се работи с пълно зачитане на достоинството на личността. И смятам, че е възможно и двете да се случват едновременно. Принципа на взаимното признаване трябва да продължи да е един от основните принципи на правното сътрудничество. За да може взаимното признаване да се прилага възможно най-добре, е необходимо да има взаимно доверие между правните системи в различните държави членки. Става дума е, за доверие между представителите на властите, но също така става дума и за доверие на гражданите в е, властите. Затова държавите членки трябва да разчитат една на друга и да прилагат решенията взети в други държави членки. Взели са много а, мерки и за укрепване на взаимното доверие. Един от начините да се постигне това е да се увеличи познанието за системите на правосъдието в други страни. Затова са необходими конференции, срещи, е, обмени по програмата Разъм за представители е, от е, съдебната система и от полицията и трябва да се хармонизират поне до известна степен някои национални правила. Основните мерки за изграждане на сътрудничеството включват и гаранции за достъп до правосъдие, независимо от това къде се намира даден гражданин. Става дума за прости неща. Например, предоставяне на информация на език, който граждани не разбира, за да може той да знае в какво е обвинен, какви са правата му в съответното производство. И това е важно, независимо от това дали е, гражданинът е жертва е, на дадено престъпление или е заподозрян. Процедурните мерки ще бъдат прилагани е, стъпка по стъпка. Е, имало е много преговори, включително преговорите през 2007 година, където не бе постигнато съгласие. Затова е важно да се съсредоточаваме върху областите, които пряко могат да повлияят на живота на гражданите. Програмата от Стокхолм ще бъде добра и за жертвите на престъпления. Свободното движение на хора означава, че гражданите са изложени е, на е, опасност е, и в други държави и членки, така че те трябва да могат да получат помощ, информация на език, който разбират, ако се озоват е, в, ситуация на жертви на престъпление в е, друга европейска е, държава членка. Те трябва да имат информация преди, е, по време и след производство. По време на и след е, производството. Е, и трябва да получават пълна информация. Взели сме мерки в стратегията да увеличим правата на жертвите. Трябва да се вдигне летвата, трябва да се направи повече за жертвите на престъпленията и Стокхолмската програма дава добър тон тук. Преди месец председателството представи първоначалния проект за тази програма. Тя покрива множество различни области и е публикувана на веб страницата на председателството. Това е един документ, който е основата на множество дискусии, е, проведени през лятото и през есента. Добавили сме допълнителна е, глава по външните отношения, защото много държави членки посочват, че третите страни стават все по-важни в работата, която вършим. Връзката между вътрешните въпроси в областта на правосъдието и вътрешните работи в Европейския съюз и външните отношения става все по-ясна. Именно заради това трябва да се разработи и външното измерение. В Корепер всяка месец провеждаме е, обсъждания и на 30 ноември, 1 декември ще има е, специално обсъждане на тези въпроси, а пък Европейският парламент се очаква също да приеме становище по този въпрос на 27 ноември. И накрая, по е, Лисабонския договор. Той предвижда много е, е, големи промени по отношение на правосъдието. и очаквам също така да доведе до по-голямо сътрудничество с Европейския парламент. И смятам, че участието и на националните парламенти е, ще е, доведе до много добри резултати. Благодаря ви много за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Сега е време да чуем нашия приятел, комисария Баро. Заповядайте, имате 10 минути. Благодаря, господин председател. Госпожо Беатрис Аска, министра на правосъдието и председател на съвета, току-що представи основните моменти в програмата – аз веднага искам да подчертая и го правя в присъствието на господин Вестенберг, ролята, която играе шведското председателство. Изключително а, положителна роля, която ни дава възможност да очакваме една амбициозна стокхолмска програма. Искам да поздравя докладчите, господин Лопес Агилар, госпожа Хермозин Боно и господин Афсан. Стокхолмската програма беше приета в момент, в който Лисабонският договор ще може да влезе в сила. Обеден съм, че процедурата за съвместно взимане на решение ще даде тласък на, за политиката за сигурност, правосъдие и свобода. Когато парламентът е съзаконодател, той ще го осъществява по един много конструктивен начин. Аз като комисар, отговарящ за транспорта, а, и днес в новото си качество съм, имам опит в работата с парламента и много се радвам, че Европейският парламент участва активно в изграждането на тази общност на права. разширяването на квалифицираното мнозинство в съвета ще даде възможност да се преодолеят някои трудности. Лисабонският договор ще засили ролята на националните парламенти в процеса на взимане на решения на Европейския съюз. Това ще даде възможност да се осигури спазване на принципа на субсидиарност, което е още по-важно, като имаме предвид, че по толкова важни въпроси, като семейно право или наказателно право, трябва да се държи сметка, разбира се, за принципа на субсидиарност и за различната национални, различните национални култури. Благодаря много на, националните, на представителите на националните парламенти за тяхното участие. В крайна сметка, вярно е, че с премахването на третия стълб ние ще можем да се обръщаме към съда, за да може напредъка, пътя към Европа на правото да се да намира реален израз. Стокхолмската програма ще съвпадне с една нова институционална фаза, която ще позволи едне, едно по-амбициозно и по-бързо изграждане на общността на правото, към което се стремят европейските граждани. Е, скъпа Беатрис Аск, ние сложихме гражданина в центъра на тази програма. Вярвам, че ще се съгласите с мен. Текстът е амбициозен е, и разработен е, в дух на съгласуване. Радвам се, че проекта, представен, възприят от председателството, е много близък до съобщението на комисията. Преговорите бяха проведени в Корепер на 21 октомври. Те, се, те продължиха през целия ноември до съвета, проведен на 30, ноември, на 30 октомври. Съ, той е съвета за сигурност и вътрешни, правосъди и вътрешни работи. Сега бих искал накратко да напомня и което всъщност ще повтори казаното от госпожа Аск. Ние трябва да обръщаме сериозно внимание на следните въпроси. Първо, гражданството. Очевидно е, че европейското гражданство не замества националното гражданство, то допълва националното гражданство с други измерения. Например, свободата на придвижването, към което трябва да се отнасяме с голямо внимание. Това е изключително сериозна свобода. Та, също така се осигурява защита на личния живот с защитата на данните и за тази цел Европа трябва да разполага с истинска архитектура за защита на данните. Тя означава участие на гражданите в демократичния живот. От тази гледна точка комисията подкрепя предложението на Европейския парламент и определенето на една единна дата, да речем 9 май за избори за Европейски парламент. Както каза председателя Лопес Агилар, Европейският парламент ще участва в изграждането на новата общност на правото. И се надяваме, че Европейски съюз ще може да се присъедини към Европейска конвенция по правата на човека. Искам да благодаря на господин Ован за това, че взехте, участвахте в премахването на екзекватурата. Ако искаме да има общо пространство на правосъдието в Европа, трябва да се премахнат някои пречки и в своята резолюция парламента държи да има една европейска съдебна култура. Да, принципът на взаимното признаване ще остане краегълния камък на е, Европа на правосъдието и взаимното признаване, както беше казано много добре, предполага взаимно доверие между всички участници в е, правния мир. Това предполага определен набор от правни а, норми. Това означава, че всички страни могат да се присъединят а, към новите разпоредби. Също така е необходимо така, щото а, новото европейско правосъдие да може да оказва необходимата подкрепа на економика третата ос на сигурността. Ние имаме нужда от, си, от стратегия за вътрешна сигурност. Тази стратегия трябва да съответства на основните права, но съедно с това да бъде и глобална стратегия. Тя се изгражда около три важни политики. Първо, полицейско сътрудничество, наказателно-правно сътрудничество и накрая едно много добро управление на достъпа до европейската територия, т.е. наблюдение на границите, т.е. наблюдение на достъпа до границите. На четвърто място и и По тази тема е необходимо солидарност между държавите членство и партньорство с третите страни политиката за имиграцията трябва да бъде част от дългосрочна политика. Тя предполага от една страна наличието на, прав... на законова миграция, която предлага на мигранта статут. Тя означава също така и отказ от нерегламентираната и незаконна миграция, в това число свързаните с нея криминални действия. И най-сетне изграждането на Европа на убежището с зачитане на основните права на всяко лице, което иска убежище и получава защита. Ето това са четирите главни теми, които ни дават възможност да постигнем напредък в усилията да изградим общност на правото в услуга на гражданите. Ще ви и разполагаме с Стокомска програма, също така план за действие, който ще бъде прият от Испанското председателство. И това, което е важно за нас е от тук нататък ролята на Европейския парламент и на националните парламенти да нарасне и да, помог, да позволи на народните избраници, каквито сте вие, да работят в тази много важна област на общността на правото. И аз много се радвам, че в хода на последните два дни успях да усетя вашия ангажимент и желание да се изгради тази Европа на правото. Всъщност това ще бъде Европа на гражданите. Това е, господин председател. Благодаря, че ми дадахте думата за няколко думи, а сега мисля, скъпа госпожо министър, ще изслушаме с внимание вашите въпроси и ще се постараем да им отговорим. Благодаря, господин Баро. Вие през последните години бяхте голям парламент на Евро... приятел на Европейския парламент и винаги сте бил отворен за нашите изисквания. Това ние искаме сега да признаем и а, е, сега искам да дам думата на колегата Вестерберг. Е, много ме радва, че бях тук и а, е, можех да водя председателството заедно с вас. Сега давам думата на колегата Вестерберг. Благодаря много. Виждам, че в формулярите вече са раздадени. По време на дебата участниците, които искат да зададат въпрос, трябва да посочат към кого е насочен този въпрос? Към министър Аск или комисаря Баро? И след изслушването на въпросите, министъра и комисарият ще имат възможност да дадат кратък отговор. Имате по 30 секунди за въпрос. <clears throat> Благодаря, господин председател, дами и госпожа парламентаристи. Ако можем да се присъединим към програмата на Стокхолм за изграждане на пространство на сигурност, правосъдие и а, свобода, об, об, частта правосъ... сигурност ни тревожи, защото като че ли има амбиции да се изгради Европа, Европа крепост. Е, Стокхолмската програма трябва да намери баланс между индивидуалните свободи и сигурността, гарантирани от харта на основните права и Европейска конвенция по правата на човека, правото на личен живот и защита на личните данни трябва да се запазят и с оперативната съвместимост между отделните елементи трябва да се осъществява по напълно прозрачен начин и Стокомската програма трябва да спомогне за това. Що се отнася до иммиграцията, Европа създава впечатление, че предпочита да се защитава вместо да проявява справедливост, солидарност и други ценности, които бяха тема на, на работна група 1. Защо Frontex прилага синята карта и защита на данните, които дават възможност да се приемат квалифицирани мигранти, всички останали мъже, жени, които напускат земята си поради глад, суша, войни, които загиват в морето, се описват като престъпници, които трябва да бъдат спрени на европейските граници. Следователно, комунистическите депутати осъждат тази този характер на иммигрантската политика. Господин Лопес Агилар каза, че Европейския съюз изгражда нова обща база, нов общ знаменател, но нито идентичността, нито правата ще изчезнат. Господин Баро напомни това преди малко. И ние сме съгласни с тази идея за общия знаменател. За нас това разнообразие на което са източник мигрантите, са източник на богатство. И това богатство е, означава, че ние трябва да им осигурим достоинство, независимо от националното или етни... национално-етнически происход. В заключение, Стокхолмската програма дават повод за някои тревоги, а именно, че се отдалечаваме от онази Европа, към която се стремим Европа на справедливост, равенство и братство, на сътрудничество и солидарност, Европа на хората. Това са ценностите, които смятаме, че трябва да бъдат заложени в Стокхолмската програма. Благодаря ви. Сега давам думата на Алберто Маритати от Италианския сенат. Благодаря, господин председател. Искам още веднъж да повторя това, което казах вчера в моята работна група по правосъдие. Ще посоча, че това, което беше казано в тази връзка, не бива да се губи. При следващото заседание ще трябва да намерим по-точен отговор. Ще трябва да се опитаме по време на заседанието да изберем две-три основни теми, за да можем след това да а, пресъздадем по-добре резултатите от а, обсъждането на тези теми. Трябва да има симбиоза между националните парламенти, Европейския парламент и трябва да работим в тази насока. Искам да кажа нещо във връзка с една от най-щекотливите теми – миграцията. Ясно е, че това е една много актуална и много комплексна тема. Европейският съюз трябва да се занимава с тази тема, трябва да упражнява контрол в тази сфера и а, не винаги обаче че е възможно е, Европейският съюз да показва изведнъж мускули срещу хора, които по причини на глад или економически съображения искат да дойдат на територията на Европейския съюз. Ние не трябва да извършваме репресивни действия спрямо тях, а трябва да сключваме съвсем целенасочени спогодби с държавите, от които идват тези мигранти. Също така езиково и в езиково и културно отношение решение, трябва да се направят е, е, съответните стъпки, за е, да могат хората, които идват тук от представители на различни етноси и култури, да им се помогне по някакъв начин. Освен това трябва да защитаваме и основните права и свободи на тези хора. Става дума за лагерите, за бежанците, всъщност един вид административни затвори. Ние трябва да намерим места, където тези хора да пребивават преди да бъдат върнати по домовете им трябва да бъдат приемани от нас тези хора, а вече реадмисията, връщането им в техните страни трябва да става със съответни придружителни мерки и защото в противен случай въздействието, последиците за съдебния апарат ще бъдат големи. Има в момента голям брой случаи, които достигат до съда и там се посочва, че тези хора са извършили престъпление поради факта, че са влезли на територията на Европейския съюз нелегално. Ние трябва да решим този проблем но в крайна сметка това нищо не променя по отношение на миграцията, просто се ограничават правата на тези хора. Още веднъж повтарям, трябва да има спогодби с тези трети страни, откъдето идват миграционните потоци и е, само по този начин ние ще се легитимираме като Европа, която защитава основните права. Благодаря. Сега думата има господин Босотил от Европейския парламент. Благодаря много, господин председател. Нека и аз да се присъединя към заместник председателя Мартинес в неговите поздравления към комисаря Баро и неговите благодарности към комисаря Баро за отлично свършената от него работа и за това, че той имаше смелостта да а, даде конкретни измерения на зоната на свобода, сигурност и справедливост. Нека да кажа, господин председател, че е, за мен е, вътрешния пазар е една от, един от най-важните елементи на Европейския съюз. Създаването е, на една обща зона на свобода, справедливост и правосъдие ще бъде следващата, следващият основен елемент на Европейския съюз. Какво е положителното тук? Лисабонският договор, който ще влезе в сила съвсем скоро, ще ни даде много нови възможности. Ще даде квалифицирано мнозинство в съвета и е, съвместно взимане на решения по много повече области е, с участието на Европейския парламент. За това ще може да се работи много по-ефективно. Очакваме с нетърпение влизането в сила на Лисабонския договор, защото той ще ни помогне да добавим още конкретни изменения – към областта на е, справедливостта, свободата и, е, на правосъдието, свободата и сигурността. Е, има различни политически приоритети, различни политически области на чувствителност, не само за различните политически групи в Европейския парламент, но и за различните държави членки. Ние си даваме сметка за това и целта е да се работи за постигане на компромис. За някои от нас борбата срещу тероризма е един от най-важните приоритети. За други е, гражданските свободи са по-важни. За някои борбата срещу нелегалната иммиграция е по-важна. За други е, по-важни е, са структурите за приемане на идващите е, иммигранти. Преди е, съвсем скоро Европейския съд за правата на човека е, излезе с едно доста противоречиво решение по отношение на разпятията, които се окачат в италианските училища. Въпросът е до къде може да си позволи е, Европе, Европа да се простира. Най-трудно е да се постигне равновесие. Готови ли сме да го направим и имаме ли достатъчно гораж за това? Кораж за това. Какви са следващите стъпки? Следващи, през следващите няколко седмици с голям интерес ще наблюдаваме как ще се разпределят новите отговорности. Отговорностите, които до сега бяха носени само от един комисар, ще бъдат разпределени между двама комисари. Ще има един комисар за правосъдието както и правата на човека, и друг комисар по вътрешните работи и миграцията. Ще работим и с двамата комисари и ще настояваме те да представят пред нас своята бъдеща работа и начина по който смятат да постигнат баланса. Очакваме приемането и на Стокхолмската програма и на плана за действие, който ще е последва. Но в заключение, позволете ми да кажа, че най-важното тук е приложението, защото сме видели, сме чули отлични речи и прочели сме чудесни документи, а сега трябва да видим нещата как ще се случат на практика. За да създадем зона на правосъдие, свобода и сигурност е най-важно приложението. Благодаря, давам думата на Томас Грудиш от Чешкия сенат. Eh, господин председател, скъпи присъстващи, уважаеми колеги, въпросите, които се обсъждат тук и които засегна господин комисарът, искам да коментирам последния начин. Чешкият сенат обсъди основните принципи на Стокхолмската програма и прие принципна резолюция – и е, в тази резолюция се посочва, че са необходими реалистични цели. Трябва да се подложат на основна оценка всички съществуващи инициативи и каква наистина добавена стойност може да се очаква от тези нови мерки. Както казах, този проект е много амбициозен. Амбициите са нещо важно, обаче е, трябва да могат да се осъществяват и на практика. Ние смятаме, че според нас е, е, са много важни основните принципи на Стокхолмската програма, така както ги изложи шведското председателство. Аз обаче искам да посоча две неща, които Сенатът на Чешката република разглежда като принципни условия. Сенатът застъпа становището, че не е желателно Фронтекс да се превърне като е, нещо в е, европейски гранични войски, е, това, което имаме в момента, координация, мерки за обучение във Фронтекс, е, смятаме, че е достатъчно за нуждите на Европейския съюз. Защитата на границите трябва да си остане е, приоритет на държавите членки, т.е. да бъде в техните правомощия и е, според мен трябва да се предвиди повече превенция в борбата с нелегалната миграция. При легалната миграция става дума за адаптация към условията на пазарите на труда в отделните държави членки. Освен това, по мнение на чешкия сенат, трябва да се прилага диференциран подход, когато става дума за социалните е, услуги, предлагани на е, мигрантите. Например, легалните мигранти трябва да имат равен достъп до социалните услуги, както гражданите на Европейския съюз. Според нас обаче това води до злоупотреба с социалните системи на държавите членки и нарастване на миграцията по социални причини. Благодаря. Сега да давам думата на представител на Френския парламент. Благодаря, господин председател. Френската делегация поздравява Европейския парламент и шведското председателство за инициативата да изгради, да, да проведе дискусия по изграждането на пространството за сигурност, правосъдие а, и а, свобода. Ще се разгледат мерките, които ще се предприемат от националните парламенти и Европейския парламент, който ще получи повече правомощия с влизането в сила на Лисабонския договор. Най-добрият начин да се преборим с престъпността и организираната престъпност е да се защитят европейските граждани. Това може да стане, като се подобри полицейското и съдебно сътрудничество в шенгенското пространство. Атентатите на, от 11 септември показаха, че размяната на информация трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Трябва да се подобри прехвърлянето на данни, данни, които се намират в различни а, досиета и файлове. Това е в центъра на полицейското и съдебно сътрудничество. А също така в рамките на Европейския съюз никой не би разбрал, защо недоразуменията между Съединените щати и Европа в, в областта на обмена на информация между европейските страни няма такава, такива трудности. Размяната на информация е много важно средство в борбата срещу престъпността, която става все по-организирана и транснационална държавите трябва да подобрят обмяна на информация и също така да осигурят автоматичен взаимен достъп до специфични бази данни, свързани с данни за ДНК и пръстови отпечатъци. Трябва да минем отвъд договора от Прюн и е, документа от 2008 година. Информацията за е, ДНК е задължителна. Господин комисар, с Стокомската програма смятате ли, че ще разполагаме с истински средства за полицейско и съдебно сътрудничество в Европа, което е способно да осигури истинска защита на гражданите на Европа? Благодаря ви. Сега ще дам на Андрю Броуз от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на шведското председателство, което ни предостави изключителна възможност да се занимаем с това толкова важно пространство на свободата, сигурността и правото но аз искам да напомня на колегите, че пътя, по който стигнахме до тук, винаги е бил застрашен от неуспех и трябва да кажа също, че преди няколко години, когато Европейският съвет искаше да приеме рамково решение като част от, част, като част от европейското процесуално право, след три години стигна до извода, че това не е възможно. Тоест, пътят към тази цел е изпълнен с много препятствия. Ние всички ще бъдем част от този процес, комисията, съветът националните е, парламенти на държавите членки, също и Европейският парламент. На всички вас аз искам да дам някои препоръки. Мисля, че е на първо място особено важно е, съветът и комисията да е, се придържат към принципа на законовата инициатива, защото ако няма такава, няма да има напредък и затова препоръчвам на съвета и на комисията да предложат на парламента за разглеждане редица правни норми, които да сближат нашите процесуално-правни системи, наказателно-правни системи. И всичко това обаче е много сложно и от друга страна необходимо лаборатории, полицейски системи, наказателно право, всички възможни технически системи трябва да бъдат съгласувани, трябва да бъдат сближени една към друга, за да можем ние да имаме взаимно доверие помежду си. Ако полицейските лаборатории в Литва не се признават от Германия, например, е, няма никаква полза от е, това. Необходимо ни е доверие. Значи също така и добър баланс между е, свободата и сигурността не можем да подкрепяме само едното или другото. Необходим ни е добър баланс, е, е, добре балансирани предложения, които да идват от изпълнителната власт и по които ние да се произнасяме като парламент, защото ние не сме единственият е, гарант на основните принципи на Конвенцията за човешките права. И още нещо искам да посоча. Ние няма да постигнем напредък, ако нямаме известна политическа щедрост, ако не сме великодушни, ако нямаме политическо великодушие, ако всяка държава членка се придържа и се вкопчва към своята позиция, няма да напреднем. Необходима ни е обща политическа воля и Европа беше изградена именно благодарение на тази воля и на великодушието във вземането на решения. И ние се радваме, че съществува Европейски парламент, който извършва законодателна дейност за всички. И освен това, искам да посоча, че че много производства са доста сложни, за това трябва да бъдем великодушни, за да постигнем това общо пространство на правото и сигурността. Дами и господа, необходима ни е политическа воля, за да тласнем този процес напред и в бъдеще. Благодаря. Благодаря много. Давам думата на Игнасио Госидо Готиерес от Испанския конгрес. Благодаря, господин председател. Нека и аз да благодаря на комисаря Баро и на министър Аск, представител на председателството за движещата сила, която те се опитват да дадат на общото пространство на правосъдие, свобода и сигурност. Има обаче няколко въпроса, които трябва да се обсъдят. Дали Европейския съюз не се захваща с повече, отколкото може да се справи? Дали не създава изкуствен, е, е, нереални представи на нашите граждани, нереални очаквания, че може да осигури сигурност? Дали а, е, може да създаде. Европейския съюз може да създаде сътрудничество, но а, винаги а, сигурността ще си остане в ръцете на държавите членки. Второ, повече сигурност не трябва да означава повече бюрокрация. Много често Европа, е, за да реши даден проблем, решава да създаде агенция, а от това нещата само се влушават. Ние искаме да подчертаем, че трябва да се създадат ефективни инструменти за по-добро сътрудничество на полицията. И също така да не забравяме и опасността Европа да се опита да се скрие в нещо като бункер, да създаде. Нека да не се опитаме да създаваме една по-сигурна Европа в един свят, който става все по-несигурен. Трябва да премахнем бариерите между вътрешната и външната сигурност. Говорим за терористически заплахи. Те са толкова реални в Испания, колкото са реални в Афганистан. Говорим за провалени държави в Африка, говорим за картели в Колумбия. Необходимо ни е, когато става дума за сигурност, да обръщаме погледа си към целия свят. Благодаря много. Давам думата на господин Саси от Фин... Финландския парламент arvoisa puheenjohtaja haluan lämpimästi onnitella Ruotsia siitä, että se on laatinut... Господин председател, искам да поздравя Швеция, че постави на дневен ред тази стокомска програма, която е продължение на програмата от Тампере и Тенмарк. Това ще тласне много напред Европейския съюз. Освен това, искам да посоча, че е, принципът е, на е, правовата държава трябва да бъде развиван и в бъдеще в Европа. И тук трябва много неща да се преосмислят, особено когато правим сравнение с ситуацията в Съединените щати, защото там Върховният съд постановява присъди с доста философски уклони. Ние искаме да защитаваме основните права, обаче трябва да имаме предвид е, всичко, което е свързано с тях. Понякога човек има чувството, че трябва непрекъснато да се напомня, е, че в е, Русия няма демокрация, Виждаме обаче, че е, понякога с някои правни понятия се злоупотребява или се прилагат неправилно. Важен въпрос е, са също и основните права. Искам да посоча също, че в е, нашите държави имаме върховни е, съдилища. В Германия имаме е, Федералния конституционен съд, е, който постановява много е, качествени прис... Е, решения и е, искам е, да кажа, е, че е, следва да се подложи подложат е, на проверка, на проучване решенията на всички върховни съдилища в Европа. Е, след това е, Европейския съд за правата на човека, той също е важна съдебна инстанция, която постановява важни решения във всички държави, във всички парламенти. Ще трябва да се вземат предвид решенията на Европейския съд за правата на човека при ежедневната работа на парламентите. Освен това, дейността в сферата на защитата на правата на човека е, продължава да се развива и тук могат да се използват е, ресурси, които не са използвани до сега, е, най-вече когато става дума за присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека. Това мисля, че беше засегнато от госпожа министър Аск. Искам да напомня също, че контролът върху спазването на правата на човека в Европейския съюз функционира добре. Господин председател, председател. Накрая бих искал да кажа още нещо. Прозрачността в Европейския съюз е много важен аспект. Важно е Европейският парламент и другите европейски институции да продължават да се придържат към този основен принцип на прозрачност. Благодаря. Сега думата има Ендрю Бронс. Благодаря. Много се говори за Европа на гражданите и по-нататъчна демокрация. Почти съм съгласен. Бих искал да видя Европа на граждани, на независими, суверенни държави. Не на федерални държави, нито пък свръхдържава. Освен това, аз бих искал да има референдум винаги, когато има планове за разширяване на тази свръхдържава. Също така много се говори за, свому... за демокрация и свобода, но думите не струват много понякога се говори, има е, е, е пропаст между е, демокрация, между думите и действията. В Белгия пред няколко години държавата взе мерки да закринат най-големите политически партии. В Унгария държавните органи физически нападат опозиционни активисти, ограничения върху свободното слово, което е ненасилствено, съществува във всяка държава членка. Аз мисля, че ние трябва да видим каква е реалността на демокрацията и свободата, а не само да се занимаваме с приказки. Благодаря господин Рудолф Сиси от парламента на Гърция. Благодаря, господин председател. От името на гръцките депутати, които присъстват тук днес, днес бих искал да благодаря на министър Аска и на комисаря Барой, на всички, които участват на това съвместно парламентарно заседание което се занимава с изключително важен въпрос, с една програма, която трябва да даде допълнителна стойност на нашата законодателна работа, като времено се зачитат и принципите на субсидиарност. Искам да ви поздравя, господин Баро, и чрез вас и Европейската комисия – за документа, който създадохте възоснова на програмата от Стокхолм, който отразява добре ситуацията и излиза с конкретни предложения за изграждане на общото пространство на справедливост, свобода и сигурност. Няма да навляза в големи подробности в мнението на гръцкия парламент, но все пак ще спомена няколко въпроса, свързани с защитата на личните данни на гражданите, да, като същевременно се гарантира тяхната сигурност, работата по отношение на миграцията, на обежището. Всичко това са все важни въпроси за нашите граждани. Един от най-големите въпроси днес е въпроса за иммиграцията. Необходимо ни е, е да имаме общ подход – трябва да разгледаме начина по който се организират системите за приемане на иммигранти в различните държави членки. Има разлики между държавите членки. Е, най-сериозните проблеми са по външните граници. Моят въпрос е какви мерки ще предприеме комисията – и какво е в нейните правомощия, така че да могат да се подобрят условията, в които се държат иммигрантите. Не, е, е, не можем спокойно да говорим е, за този тип затвори в една свобода, в една Европа на правосъдието и свободата. Разбира се, не трябва да мислим и за утопии, но все пак да, нека да създадем една по-добра инфраструктура и по-добър прием на хората от тези страни в Европа. Благодаря. Давам думата на господин Збигнев Сичон от Полския парламент. Благодаря, господин председател. Дами и господа, говорим за Европа като за общо пространство на свобода, правосъдие и сигурност. И в нашия дебат ние засегнахме една много важна тема, свързана с незаконната иммиграция. И аз искам да споделя своя страх, изразен и от други оратори. Аз мисля, че ние вече имаме известен натрупан опит в тази област. Казвам и, а ние, особено хората от Централна и Източна Европа. Ние в Польша имаме опит, ние познаваме изкуственото разделение а, между източна и западна Европа от една желязна завеса. Ето защо моята страна Гражданите в Полша имат опит, познават този факт. Ето защо трябва да бъдем предпазливи към правни решения. Надявам се, че предложените решения няма да изградят нова стена, която да разделя Европа на хора, които са щастливи, чието права се зачитат и Европа, в която живеят хора гладни и често нямащи възможност да живеят в свят, който да зачита тяхната собствена свобода, правосъдие и сигурност. Мисля, че в тази ситуация трябва да обърнем поглед – към решенията на съда а, по правата на човека. Те често цитират член номер 8 като правното основание на всички въпроси, свързани с иммиграцията. Често този съд казва, че насилственото експулсиране на иммигрант от една страна често има трагични последици не само за конкретния човек, но и за цялото му семейство. И в случая се нарушава член 8 от Конвенцията по правата на човека. Мисля, че когато говорим свобода, да не бива да забравяме разликата между решенията на Съда по правата на човека и Съда на европейските общности в Люксембург, особено що се отнася до член 8. Например, ситуация, в която се подслушват незаконно лични разговори без съответна съдебна заповед. Имаше заведени дела срещу Германия, където Доколкото разбирам, ако искаш да влезеш в адвокатска кантора и не разполагаш със съдебна заповед, това е нарушение на член 8. Но съда в Страсбург и Люксембург не винаги постигат съгласие. Мисля, че ние трябва да бъдем предпазливи преди да вземем решение. Сега Ан-Мари Кораца Билт от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. И аз искам да се приз... присъединя към колегите си в тяхното в техните поздрави към шведското председателство, което ние подкрепяме. Искам да поздравя министър Аск за нейния ангажимент да работи по посока към Европа на гражданите, Европа за гражданите. Защото ние също не искаме е, Европа да представлява крепост. Нека да говорим за подхода тук. Лисабонският договор ни дава изключително голяма отговорност, защото ние участваме в процеса на съвместно вземане на решение. И трябва да работим със съответната отговорност. Затова в Европейския парламент трябва да обсъдим и отношенията на някои колеги, които казват да определени законодателни текстове трябва да се забавят сега, да се отхвърлят сега, защото от влизането в сила на Лисабонския договор ще имаме повече правомощия там. Това е напълно безотговорно. Много се радвам, че Лисабонския договор засилва участието на колегите от националния парламент. Госпожа Беатрис Аск каза, най-важното е, е хем да се зачитат ценностите на Европа, е, хем да се уважават правата на гражданите, хем действително да е, се създаде необходимата сигурност и защита. защита. Затова се надявам, че ще работим по един прагматичен и конструктивен начин, и, а не по идеологически начин. Искам да се присъединя и към Симон Бозотил и да кажа, че Стокхолмската програма е изключително широко обхватна. Тя е програма за 5 години напред – затова е най-добре да се съсредоточим върху конкретните мерки, които следва да бъдат предприяти. Благодаря, господин председател. Сега давам, благодаря. Сега давам думата на господин Бейт от Великобритания. Господин председател, искам да се спра на два проблема. Двама оратори споменаха Европейската конвенция по правата на човека. Беше подчертано нейното значение. Споделям становището, че присъединяването на Европейски съюз към тази конвенция е отдавна закъсняло. Притеснявам се обаче от това, че може да се развие различна юриспруденция между конвенцията и харта за основните права и а, съдебен туризъм, при който хората ще а, се обръщат към съд, който според тях ще издаде по а, приятно решение. Какво ще стане, когато националните съдилища започнат да тълкуват двата документа и е възможно да достигнат до различни заключения? Мисля, че ние трябва да формулираме отговори на този въпрос. Втория въпрос е свързан с Европейската заповед за задържане. Аз съм твърд нейн подръжник. Хората не искат престъпниците да бягат от правосъдието и той е потенциално популярен инструмент. Само, че става непопулярен, ако няма доверие в съдебните процеси в други страни или ако се използва по един несъразмерен начин, ако се арестуват и хвърлят в затвора хора за престъпления, за които не биха били осъдени в юрисдикцията на своята страна. Много държа Европейската заповед за задържане да остане популярна мярка, а не източник на недоволство. Така че мисля, че няма, трябва да обърнем внимание на мерките за изграждане на доверие помежду ни. Използването на европейската заповед за задържане винаги трябва да се използва по един съразмерен начин. Благодаря Алварес Куеста Мартинес от Испанския конгрес на депутатите. Благодаря. Първо искам да Поздравя шведският министр за чудесната работа по време на шведското председателство. Искам също да поздравя и господин Баро за отличната работа на комисията, която намери израз в нейното съобщение. И двата текста предвиждат едни чудесни визии за бъдещето и бих искал да посоча и това. Сега Искам още да поздравя и докладчиците от отделните работни групи. Това бяха много прецизни доклади по теми, които се нуждаят от конкретизиране. Искам обаче първо да кажа за нещо за Европа на ценностите от аспекта на свободата и правосъдието и на отделните правни системи, които ние имаме в държавите членки. Сега ми хрумва нещо, което Сартори формулира някога и то беше следното. Дали става дума за воля на народите или за воля на боговете, като призив и предупреждение от фундаментализъм. И аз мисля, че разделението на църквата от държавата е един от основните принципи в Европа, който гарантира пространството на свобода и правосъдие. И сега стигаме до темата за защита на данните. Преди 10 е, дни в Испания се проведе среща на отделните агенции за защита на данните и в Европейския съюз съществува голяма надежда за създаване на единна система за защита на данните и също така, че ние сме в състояние да разработим и приемем международни стандарти за защита на данните. Това, което за мен е важно, е принципът на взаимно признаване на съдебни решения и съдебното сътрудничество. Аз бих искал да кажа, че в някои конкретни сфери е необходима хармонизация в наказателно-правната сфера при определени престъпни състави, например като тероризъм при е, търговията с хора, т.е. трафика на хора, е, най-вече с е, цел на сексуална експлоатация. Тук бихме могли да постигнем по-голяма хармонизация в сферата на наказателното право. Също се отнася и при закрил, за закрилата на детето, закрила на деца, включително и от сексуални посагателства. Също трябва да се подобри и културата на а, съдебното сътрудничество. Тук се говори за а, прокурорска мрежа, например, като форма на сътрудничество, според мен е много важно да се посочи тук следното. Трябва да се подобри служебната помощ, е, административната помощ, трябва да се подобрят гаранциите, трябва да се е, подобрят е, възможностите за изслушване на лицата от съдебните органи и най-вече да се работи с повече енергия, когато става дума за обмен на информация. По тези теми бих искал да чуя мнението на комисията и на шведското председателство. Как виждате вие, съществува дали съществува възможност възможност за създаване на главна европейска прокуратура. Господин Кастанос от економическата и социална комисия има думата сега. Благодаря, господин председател. Ако в момента присъствам тук като представител на е, Комисията по економически и социални въпроси, която, е, знаете, е, има консултативни функции, в нея има и представители на гражданското общество и в тази комисия ние работим за напредъка на Европа, обединяваме интересите на работодатели, работещи, земеделски стопани, хора заети в рибарството. Виждате, че при нас присъства цялото гражданство общество. Миналата седмица по време на пленарно заседание, изминете Знаете, става дума за економически и социален комитет и на предишното ни заседание бяха приети два документа за заседанието в Стокхолм. Е, първият е, документ е така нареченият е, план за действие в Стокхолм и също един доклад по собствена инициатива, за да може в бъдеще да се вземат в по-голяма степен предвид правата на човека в изработването на миграционната политика. Аз искам да посоча, че за нашият комитет нещата стоят така. Стокхолмската програма е от основно значение – и най-вече в частност у нези аспекти, които се отнасят до закрила на правата на гражданите. Европейските граждани трябва да станат част от една общност, която защитава в достатъчна степен нашата свобода и нашата сигурност. В този смисъл ние искаме да гарантираме баланс между свободата и сигурността. Историята ни учи, че когато ние се откажем от ценностите свобода и правова държава, за да защитаваме сигурността, например в борбата срещу тероризма, ние даваме първата победа на терористите, защото ние вече не сме членове на едно отворено и свободно гражданско общество. Дами и господа, сега искам да кажа няколко думи за европейската миграционна политика, тема, която вълнува всички ни. Тук трябва да се стремим към една обща политика с упростено законодателство, за да може миграцията да се извършва по законови, прозрачни и гъвкави начини и хората да бъдат третирани равнопоставено. За мен до някъде беше разочарование, че светското председателство не беше в състояние да наложи в съвета рамковата директива за правата на мигрантите. Мисля, че по време на испанското председателство трябва да се направи опит да стане това. Господин Баро, заместник председателят на комисията, знае много добре, защото той е участвал и носи отговорност за за всичко това. Той знае Европейският интеграционен форум. Преди няколко седмици ние се срещнахме с всички организации, които представляват мигрантите в Европа и също така организации за защита на правата на човека. Ние искахме да разработим една обща европейска перспектива. Въпросът ми в тази връзка е следния. Що се отнася до интеграцията на тези хора, според мен би било погрешно послание, ако ние тук в комисията разпределим тези ресори, така както предложи господин Барозо. Защото миграцията не бива да се обединява с противодействието на, на престъпността. Това е погрешна концепция. Миграцията е свързана по-скоро с основните права и с борбата срещу дискриминацията. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Пападимулис от Гръцкия парламент. Благодаря, господин председател. участието на Европейския парламент и националните парламенти в Хартата за основните права област, която до сега беше изключителна компетенция на националните държави, е, участ, е, е възможност да възстановим липсващия баланс между свободата и сигурността. Защото през последните години в името на повече гаранции ние допуснахме да бъдат нанесени удари срещу върховенството на закона и правата на хората, особено в по-слабите уязвими слоеве. Не се повиши сигурността, а просто американизирахме системата за сигурност, Съединените щати определено не са пример за подражание. В края на, това, на този форум е много важно комисарят и министър Аска да е, отговорят е, на конкретните въпроси. Как ще е, предложите конкретни политики в тези области, след като правителствата, след като някои в три страни са освободени от хартата за основни права в, сърцето на Европейския съюз има една огромна черна дупка в областта на правата на човека. Второ, вие казвате, че ни трябва повече сътрудничество между съдилищата и полицейските органи в борбата срещу престъпността. Как да стане това, ако няма политически контрол върху упражняването на тази власт. Всеки гражданин в името на борбата срещу престъпността може да се окаже преследван, следен и послушван от Big Brother. Страните от Източна Европа и страна като моята може и да не искат да прилагат на практика подобни неща. Най-сетне е по въпроса на емиграцията. Има един принцип, който което е, е в сърцевината на Европейския съюз и това е принципа на солидарността. Не става дума само за сигурност, е, става дума и за права на човека, става дума за категория лица, чието права се е, пренебрегват в името на сигурността. Ние, от нас, ние сме тези, които трябва да се погрижат тези хора да имат права и те да бъдат защитавани. Едно от първите неща, които трябва да направим, е да изпълним решенията на Съда по правата на човека. Най-сетне, господин комисар, защо Гърция и Испания, страни, в които има големи мигрантски вълни, биват оставени сами да плащат цената, както в, в преносен, така и в пряк смисъл. Трябва да се разпределят разходите за контрол на границите. Ако искаме европейската економика да се възстанови, тези хора ни трябват като работници, но трябва да имат и права сега господин Сховс от Белгийския парламент. Благодаря. Благодаря. Аз подчертах, че сигурността е право на всички граждани. Основните права и основните свободи е, като че ли не намират много силен израз в отделните държави членки. Аз съм член на една формация, която в Белгия преди няколко години беше забранена. Ние имахме 15 до 25% от гласовете на гражданите и престъплението ни се изразяваше в това, че ние искахме да отхвърлим догмата за мултикултурализма. В моята страна има едно парламентарно мълцинство, което по силата на едно правно решение или по-скоро правно определение не предоставя финансиране на моята партия. Европейският съюз трябва във всички случаи да вземе предвид промените в вътрешната ситуация. Престъплението ни се състои в това, че Фландрия е отделна нация и Европа трябва да бъде Европа на народите и правото на самоопределение на народите също е част от основните права. На това право днес се обръща малко внимание и за това съм дошъл тук, за да го кажа много, моля, освободете а, е, свобода а, е, на изразяване на мнение за националистите и в други страни, защото и в моята страна има закони срещу моето политическо движение, може да има такива и в други а, е, страни и а, тези закони могат да засегнат и вашите политически движения във вашите страни, така че не повтаряйте грешките, които бяха направени в Белгия. Благодаря господин Фас от Европейския парламент. Благодаря. Първо искам да установя, че Стокхолмската програма за мен е израз на едно фантастично доразвиване на програмата от Тампере и е, разглеждайки това във връзка с е, Лисабонския договор, аз мога да кажа, че Европа прави важна качествена крачка напред. Искам обаче да посоча също, че в Европейския съюз ние естествено е, се нуждаем от е, съвместни отговори, от общи отговори на правото на убежище, на миграцията. Естествено, тук е, ни е необходима стратегия за сигурност и дали искаме или не, тези въпроси непрекъснато е, излизат на повърхността и ние трябва да е, намерим отговор на тези въпроси. И аз мисля, че е, тук трябва да се вземе предвид необходимостта тази задача да бъде изпълнена от всички държави членки. И за това искам да се обърна към господата в е, президиума и е, да посоча, че колкото и важно е, да е това, което правим, колкото и да го подкрепям, ние трябва да бъдем много внимателни в нашите действия и да намерим по-опростена уредба за всичко това, защото на нас ни е необходима една Европа, Европа на държавите членки, които не трябва да бъдат натоварвани с прекомарно бреме при хармонизацията на европейските системи и правни уредби и за това в тази връзка бих искал да кажа още веднъж да бъдем предпазливи, а сега няколко думи за защита на данните. Много окоръжаващо ми прозвучаха думите на господин Мартинес, обаче и тук трябва трябва да се намери баланс между свободата на отделния индивид и общата сигурност и защита на личната сфера, на личното пространство и общата сигурност. Искам още веднъж да посоча, че днешното младо или съвсем младо поколение расте в един съвсем различен свят, свят на интернет, където а, има е, големи масиви от данни и а, ако тези данни се обединят, могат да се получат получат доста странни картини. Затова тук трябва да се отдаде голямо значение на защита на данните и също така защита на правото на информационно самоопределение на отделния човек. Никой от нас не може вече да контролира данните в интернет, дори и личните си данни и в крайна сметка никой не може да установи кой има достъп до личните му данни. Благодаря. Благодаря много. Това беше последното изказване. А сега давам думата на моя съпредседател, председателя на Европейския парламент, господин Бузък. Благодаря ви много, уважаеми колега, за отличното председателство на това заседание. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Доколкото разбирам, всички желащи да се изкажат са имали възможност за това. Така или е, колеги? Нямате възражения? Добре. В такъв случай Искам да попитам госпожа министра дали иска думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за е, всички интересни коментари и въпроси. Няма как да отговоря на всички зададени въпроси, но мисля, че и не това бе целта. Но все пак ще направя коментари по някои от най-важните повдигнати въпроси. Първо, борбата с престъпността е изключително важна, но е много важно тя да не се провежда така че да се нарушават правата на гражданите. В програмата от Стокхолм се опитваме да намерим баланса между репресивните мерки и гражданските свободи. И както всички вие добре знаете, борбата с престъпността винаги опира до постигането на равновесие между тези две неща. Смятам, че проекта на програмата от Стокхолм предлага по-добър баланс от е, този, който сме виждали по-рано. Както бе подчертано, много важно е да мислим е, и как сме използвали предишните програми, например програмата от Хага. Оказва се, е, че провели сме оценки на програмата от Хага и се оказва, че вземането на решение е по-лесно, отколкото тяхното провеждане. Затова е много важно а, да се провеждат оценки и последващи действия и много внимателно да се работи по приложението. Трябва внимателно да очертаем целите си и да обясним на гражданите какво точно правим и защо го правим. Без споменато и това колко е важно да можем да вярваме на информация, която идва от други държави членки. Нека да ви припомня, че съвсем скоро ще вземаме решение по стандартите, свързани с ДНК и други въпроси, както и по акредитацията на съдебните лаборатории. За, защото ако някой от Великобритания иска да получи информация от лаборатория в Швеция, той трябва да е сигурен, че лабораторията е добра и че информацията, която му се предоставя, е структурирана по такъв начин, че да може да бъде използвана ефективно в съда. Може би не всички парламенти в държавите членки е, поставят този въпрос след сред приоритетите, но той е изключително важен, ако искаме полицейското сътрудничество да работи. Освен това, смятаме, че Европол е една възможност по-добре да се координират на работата на националните полиции. Необходимо е да се координира сътрудничеството между полицейските сили в различните държави членки. И смятам, че Европол е много добре разположен да прави точно това. Европол има за цел да улесни сътрудничеството. Повечето, по-голямата част борбата срещу престъпността, тъй или иначе се извършва на национално ниво. Провеждали сме много двустранни срещи по този въпрос и държавите членки като цяло са съгласни с това. Някой спомена, не е ли добре да има Европейска прокуратура? Много интересен въпрос. Ето какво правим в Стокхолмската програма. Има три възможни альтернативи за сътрудничеството в рамките на Евроджаст. Има различни нива на сътрудничество – но мисля, че е, на този етап все още не е съвсем ясно коя от предложен... кой от предложените варианти би бил най-добър. Много от вас също казаха, че не биха искали Европа да се превърне в крепост, която спира всякакво проникване на хора отвън. Действително, опитваме се да оценим, да съберем подкрепа и да видим, да оценим внимателно всички притеснения, които имат хората във връзка с притока на иммигранти. Стокхолмската програма се отделя значително внимание на това. Идеята до 2012 година да има обща европейска система за обежище е отлична идея и трябва да работим за нейното постигане. Защото ако не постигнем това, тогава Европа действително ще бъде напълно затворена. Има проблеми в някои от държавите членки и затова трябва да съберем усилията си и е, да осигурим достоен прием на всички хора, които идват в Европа, независимо от това по какви причини идват те тук. Също така това е отлична възможност да работим с страни извън Европейския съюз по различни проекти. Фронтекс често се представя в медиите като една репресивна сила, една репресивна организация, която има за цел да прави тежък живота на хора, които тъй или иначе са нещастни. Е, това е много погрешно впечатление. Е, това е система за сътрудничество, която трябва да се използва добре. Има много хора, които искат Frontex да работи добре, но не биха искали е, да допринесат достатъчно за това. Затова ние в Стокхолмската програма настояваме да има регионални офиси на Frontex – откликът в различните части на Европа е различен. Най-добре би било граничния контрол да е на първо място и най-вече в ръцете на държавите членки, а Frontex да бъде само допълнение към това. Frontex трябва просто да улеснява работата, да дава допълнителна, добавена стоеност. Това по отношение на въпроси, които можем да направим за... по които можем да работим заедно в Европейския съюз. И накрая, с голямо с голям интерес изслушах вашите коментари. Е, провели сме среща между председателството, комисията и страните от Западните Балкани, които не са членки на Европейския съюз, но, с, но за които сътрудничеството с Европейския съюз и визията на Европа представлява отлична възможност и мотивация за развитие. Мотивация за да се вземат мерки срещу корупцията и мерки за справяне с някои изключително тежки социални проблеми. Разбира се, не винаги постигаме съгласие много трудно е да се вземат решения за обща политика, но този тип срещи, които провеждаме с страните от Западните Балкани редовно, са изключително важни. Защото показват, че Европа не се крие, когато става дума за сътрудничество с съседите. И второ, защото основната цел на, та, на това сътрудничество е укрепване на мира съвсем ясно си спомняме войните в тази част на света. Много трудно е да се вземат решения за институциите, които те първо се изграждат и за това как да се координира законодателната дейност. Но и е най-важното е да се работи цивилизовано, за да се въведе някакъв ред в отношенията между хората. Европейският парламент играе централна роля в това отношение. Надявам се, че програмата от Стокхолм ще ни даде отличен инструмент а, или рамка за дейностите в тази област а, през следващите няколко години и най-важните решения ще бъдат взети през декември. Председателят, благодаря много, госпожо министър, за това, че обобщихте някои от въпросите и за това, че дадохте отговор на някои от съмненията, изразени в дискусията. Колегата Готиерес от Испанския парламент иска да направи коментари по заключение на заключенията от работна група номер 3. Обсъдих въпроса с колегата съпредседател, взехме решение, че имаме време за това, затова ви даваме думата. Само една, само една минута, господин председател. Става дума за заключението, свързано с стратегията за вътрешна сигурност. В първия параграф казваме, че няма противоречие между правото на живот и в условията на зачитане на правата на човека. Това не е много правилно, тъй като човешкият живот е първото право. Така че аз бих казал, няма противоречие между сигурността и е, опас, защитата на правата на човек. Ако докладчика на работна група номер 3 е съгласен, нека да отговори също така, ако е несъгласен. Тук ли е докладчикът на работна група 3? Така че ще помислим. Добре, ще помислим по този въпрос. Господин председател, предложението е много добро и смислено. Добре, благодаря за подкрепата. И аз така мислих, но докладчикът е много важен на фигура. Знаете, че докладчикът е най-важната фигура и аз търсих, аз го търсих с поглед, за да кажа това, което вие казахте, но без него не можем да потвърдим нещо, макар и то да ни струва очевидно. Сега ще помоля. Комисарят, господин Баро, да вземе думата. Най-напред, господин председател, искам да благодаря на всички изказали се. Госпожа Аск очерта проблемите. Аз ще се постарая, макар че няма да е лесно, да отговоря накратко на поставените въпроси. Госпожа Давид каза, че е сигурно, че ние трябва да осигурим на Европа архитектура за защита на данните. Много важен елемент. Що се отнася до останалото, вие поставихте акцент върху политиката за иммиграция. Мисля, че програмата е много балансирана. Господин Маритари също спомена задължението и дълга да, за интеграция. Нека да кажа това, което е ново в Стокомската програма. И това е глобалния подход, партньорството с третите страни връзката между развитието и миграцията. Мисля, че ние тук отваряме нова страница. Благодаря на Симон Босотил за това, че каза, че след успеха на вътрешния пазар вървим към а, пространство на свобода, правосъдие и сигурност. Искам да кажа на господин Гюлич, че разбира се, че става дума за желание да се осигури, че, че няма желание да се създаде европейски, европейски политически орган. Фронтек само се грижи за границите. усилият за защита на границите зависят и от държавите членки. Не бива да се пренепрегва принципът за субсиди... субсидиарност, трябва да се търси допълнителната полза от Европа. Благодаря на моя приятел Жак Алидасти, който подчерта един много важен въпрос, свързан с съдебното и полицейско сътрудничество. За да върви то добре, трябва една архитектура за обмен на данни информация. Благодаря на шведското председателство, което даде възможност да се включат разпоредби от договора от Прюм в е, Лисабонския договор. Най-сетне господин Шак, е, е, Алян Бенисти, ние вървим към една вза, взаимосъвместима система, на то шенгенска информационна система, която ще позволява на всички полицейски органи в Европейския съюз да обменят информация. Господин Атондо постави много силен акцент върху взаимното признаване. Е, напълно основателно. Необходимо е, необходимо е една обща съдебна култура. Ето защо се осигурява обучение, ето защо се осигурява обмен на съдии. Това са жизненно важни елементи, за да има взаимно доверие, което да доведе до взаимно признаване. Господин Косидо, разбира се, че не искаме европейска полиция. Ние не искаме Европа да се превърне в бункер. Онова, което искаме е да се използват по-добре съществуващите инструменти – да се използва по-добре Европол, да се използва а, анализа на заплахата, на органи... а, оценката на организираната престъпност. Ние искаме да се използват по-добре възможностите на Европа, но по никакъв начин да не иземваме функциите на държавите. Благодаря, господин Саси. Вие сте прав. Необходимо е Европейския съюз да присъедини към Конвенцията по правата на човека. Възниква и въпроса за прозрачност, който ще, която ще ни помогне да направим напредък. Господин Бронс, ние не се стремим да създаваме свръхдържава. Европейското гражданство не отнема националното гражданство, то го обогатява. Госпожа Сизи обърна внимание на въпрос, който ми е много близък до сърцето и това е условията в местата за лишаване от свобода. Необходимо е да работим върху добрите практики, да насърчаваме альтернативи на затворите. Госпожа Сишо, е, господин Сишон, е, обърна внимание на сближаването на юриспруденцията на Страсбург и Люксембург. Ако Европейски съюз се присъедини към Конвенцията по правата на човека, ще има сближаване и на юриспруденцията и Съда по правата на човека ще може да изясни някои теми. Това е важен и интересен въпрос. Госпожа Билт, благодаря ви за това, че обърнахте внимание на ролята на Европейския парламент и националните парламенти. Аз самият бях национален парламентарист в продължение на дълги години. Знанията, които се придобиват в националния парламент, са много полезни при изграждането на пространствена свобода, правосъдие и сигурност, тъй като парламентаристите познават съдебната култура на своята страна. Господин Бейс каза нещо много интересно. Той изтъкна риска от противоречие между Стокхолмската програма и Конвенцията по правата на човека. Обеден съм, че ще успеем те, да направим така, че те да се сближат. Само, че да не забравяме, че трябва да, документите трябва да се използват правилно и да се спазва принципът на съразмерност или пропорционалност. Е, необходимо е да се гарантират процедурните гаранции и аз много Искам да поздравя шведското председателство. Ние преминахме първи етап. Минималните гаранции, с които разполагаме в Европа, т.е. правото на писмени устен превод, е вече много сериозно постижение. Господин Мартинес, вие сте прав, че трябва да се хармонизира криминализацията. Не говоря за хармонизация, не говоря за създаването на европейско наказателно право. Но за най-сериозните престъпления трябва да има сближаване. Що се отнася до прокуратурата, госпожа Аск даде отговор. Господин Париза го от името на економическия и социалния комитет а, очерта всички задължения, свързани с интеграцията. В доклада на ООН се казва, че добрата интеграция на мигрантите е източник на богатство а, и на сила. Лошата интеграция а, води до слабости. По правата на мигрантите ние напредваме в програмата на Стокхолм, например, е допълнително е допълнителна стъпка. Господин Папа Димулис, ние постигаме напредък, макар, макар че някои държави е, са освободени. Ние съвсем не вървим към Big Brother, защото ще разполагаме с архитектура защита на личните данни, господин Шов. Ние нямаме компе, пряка компетенция в областта на правата на младсинствата, но я утвърждаваме. И на последния оратор искам да кажа, че трябва да държим сметка за развитието на техниката в областта на защита на данните. Ние ще, сертифици... Ние ще определим някои технологии, които са несъвместими с защитата на личната неприкосновеност, която е сериозен елемент. Може би не съм отговорил на всичките ви въпроси, но искам да ви кажа, че изслушах много внимателно и с много голям интерес вашите изказвания, както между прочим и госпожа Аск. Благодаря. Благодаря много, господин комисар. Уважаеми колеги, вече сме на края на заседанието. Но а, позволете ни да направим обобщение в рамките на 5-6 минути. Първо, искам да кажа на шведското председателство, представено тук от председателя на шведския парламент господин Пер Вестерберг и от е, министър Аск, че им благодаря за отличната работа по всички въпроси. Е, е, Също така, комисарят Баро, комисар по правосъдие, свобода и сигурност – също заслужава нашите благодарности за отличното изказване и е, за участието си в дискусията. Така че благодаря ви много, че сте тук и благодаря за всичко, което направихте. А сега бих искал да дам думата на моя колега съпредседател за заключителни коментари. Благодаря много това, тази задача е пред, предизвикателство. Господин комисар, госпожо министър, дами и господа депутати, дами и господа. През последните два дена обсъдихме много важни въпроси. Дискриминацията, обмяната на доказателства, борбата с организираната престъпност през граници. Шведският министр Бетрис Аск описа какво ни предстои през следващите седмици. И приноса на всеки един от вас в тази дискусия представлява началото на обсъждането на бъдещата обща, общо, бъдещото общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Много важно е да се обсъди Стокхолмската програма докато е все още проект и е много важно да се провеждат именно такива съвместни парламентарни заседания. Както казах и вчера, националните парламенти са активни и конструктивни партньори, които трябва да участват, за да може мерките, които се предприемат на ниво на Европейски съюз, да бъдат възможно най-ефективни. Трябва да се оценят всички бъдещи мерки и процедури. Именно заради това има свикана допълнителна среща на председателите на парламентите на държавите членки през е, декември в Стокхолм. След това ще има още една заключителна среща на 14 и 15 май 2010 година. Отново среща на председателите на парламентите, за да се уточнят е, съвсем подробно мерките и процедурите за обмен на информация между пар... националните парламенти и Европейския парламент. Като тук е, говорим и е, за наблюдението на действието на принципа на субсидиарност. Трябва да се намерят процедури за ефективно координиране на междупарламентарните съседания. Националните парламенти, както бе споменато и вчера, трябва да установят как най-добре да наблюдават развитието на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Дами и господа, през тези два дена очертахме някои от най-важните въпроси, които със сигурност ще бъдат разгледани в големи подробности от съответните комисии от всички национални парламенти. За да работим ефективно, трябва да обединим усилията си. Вие всички като членове на националните парламенти знаете, че най-добрият начин да се наблюдават действието на процедурите е, е предварително да се обмисли програмата от Стокхолм. Благодаря на председателя Бузък за това, е, че за председателства с мен това заседание. Пожелавам и на колегите от Испански парламент. Успех в организацията на следващото съвместно парламентарно заседание. Благодаря много. Благодаря, председателят Бузък. Благодаря много, колега Вестерберг. Колеги, позволете ми аз да кажа няколко изречения накрая. Тези два дни обсъдихме изключително важни въпроси за нашите граждани. Говорим за свободата, сигурността и правосъдието. Забелязах, е, че вие повдигате множество теми. Сигурността на гражданите, правата на гражданите, трансграничната престъпност, миграционната политика, правата на човека, Фронтекс, наркотици, тероризма, корупцията, хартата за основните права, защитата на данните. Много въпроси, действително. И това са все въпроси, които трябва да продължим да обмисляме и за в бъдеще. Разполагаме с три документа, заключителни е, документа от срещите на работните групи, които са отлична основа е, за по-нататъчната си по-нататъчната ни работа. Стокхолмск... Работата по Стокхолмската програма ще започне през декември и можем да изкажем пълната си подкрепа за шведското председателство за всичко, което прави в тази насока и да ги насръчим да работят все така бързо, защото това е много важен въпрос за гражданите. Нека и аз да добавя нещо. Всичко, което бе казано, бе изключително важно, но аз съм длъжен да спомена и още нещо. Сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент е изключително важно. Лисабонският договор ще влезе в сила от 1 декември тази година, т.е. след няколко седмици повечето от нас сме се борили е, за да влезе в сила Лисабонския договор. И той е важен за всички нас. И за националните парламенти, които могат да влияят много повече на правото на Европейския съюз. И за Европейския парламент, защото така всички ние имаме повече влияние от по-рано. Но за тази цел трябва да си сътрудничим възможно най-добре. Ние се подготвяме за това сътрудничество. Искам да ви помоля и вие да ни сътрудничите в подготовката на това сътрудничество. Нека да си помагаме, нека да поддържаме повече връзки. Първите контакти ще бъдат установени през декември между генералните секретари на всички парламенти, на националните парламенти и на Европейския парламент. А също така, през декември ще се срещнем с председателите. Ще има среща между председателите на парламентите, организирана от шведското председателство, на която ще бъдат обсъдени възможностите и мрежите за сътрудничество. При всички положения е, разполагаме с е, Козак. Е, има съвместни парламентарни заседания. Следващото председателство и испанското председателство. Аз наскоро посетих Испания, видях, че испанците се готвят много сериозно за председателството. И е, те ще организират следващата междупарламентарна среща следващата година. Но също така е много важно да си сътрудничим и в формат комисии, да има съвместни парламентарни заседания между съответните комисии на националните парламенти и комисията на съответната комисия на Европейския парламент. Така че трябва да установим методите за сътрудничество. Разбира се, ще се възползваме от интернет, за да можем да работим възможно най-ефективно и да сме ефективни в полза на гражданите, за да няма каквито и да било забавяния в приемането на важни законодателни решения. И накрая, колеги, позволете ми да кажа следното. Искам лично да благодаря на председателя Пер Вестербек за неговото участие в съвместната парламентарно заседание и е, за сътрудничеството между шведското председателство и шведския парламент и Европейския парламент за организация на, организацията на това заседание. Следващото заседание ще бъде организирано от Испанското председателство отново в Европейския парламент, както обикновено. Така че ще се срещнем отново тук. Благодаря ви много, колеги, за участието в дискусиите, не само по време на пленарното заседание, но по време на работните групи, за участието ви в изготвянето на докладите от работата на трите работни групи. Всичко това е много важна работа много е важно за Европейския съюз, защото трябва да продължим да поддържаме тесни връзки с гражданите. И това е важно и за националните парламенти, и за Европейския парламент. Именно ние отговаряме ежедневно да поддържаме добри връзки с гражданите. Трябва да подкрепяме и Европейската комисия, Европейския съвет в провеждането на идеите на Европейския съюз. Благодаря много, ще се видим следващата година. Okay.